You don't need to mention it, of course, if nobody mentions it. Colleagues. Добър ден, колеги. Мисля, че можем да започнем своята работа. Най-напред да приемем дневния ред. Благодаря ви. Имам някои съобщения като председател. По предстоящото заседание на 5 март искам да кажа, че заседанието е отменено, тъй като няма предвидени точки в дневния ред. Стига, разбира се, да не възникнат спешни въпроси. Координаторите се договориха за извънредно заседание в Страсбург на 9 март. Проект от дневния ред включва гласуване по годишния доклад за инвестиционната банка и по параметрите. На 12 март ще има извънредно заседание на ЕКОН и бюджетната комисия. Както знаете, заедно разглеждаме плана на Юнкер по член 55. Ще започнем в 8 часа в 8 часа сутринта, за да разгледаме проекта от доклада. Изслушвания. Бюджетната комисия и економическата комисия организират обществено изслушване за това как да се преодолее недостига на инвестиции в Европейския съюз – Датата е 2 март от 3 и половина до 6 и половина е, в Брюксел. Изслушването ще бъде добра възможност да обсъдим предложението на комисията за Фонда за стратегически инвестиции и днес ще проведем е, първата размяна на мнение на съвместно заседание на двете комисии. То ще започне в пет и половина. Днес ще ви представим графика по работата по този важно досие по цифровия подпис. Разбирам, че много от вас са запознати с този инструмент. Той дава възможност да се цифровизират документите, като се използва смартфон или таблет, интегрирани са в 85, могат да се подписват различни изменения, както и да се подписват повече от едно изменение от повече от един депутат. По този начин се ускорява работата. В момента знаем, че се използвам документи по факс и документи на PDF. Миналата година бяха проведени редица заседания и разбирам, че проблемите, на които се натъкнахме до сега, са преодолени. Осигурени са курсове за обучение, за служители и членове и за асистенти. Системата не е задължителна, но аз предлагам тази система да бъде приета. Онези депутати, които желаят да използват традиционния метод, могат да го направят. Ще направим преглед преди лятната вакансия секретарията в последствие ще излезе със съобщение за всички депутати. По последната тристранна среща за преразглеждане на директивата за платежни услуги. Първата среща беше на 4 февруари. Институциите представиха своите становища за доставчиците от трети страни задължителна медиация. Мандата за техническа дейност беше даден, за да се излезат, да се излезе с компромис. На следващата тристранна среща, следващата тристранна среща ще бъде понеделник 2 март. И с това приключваме съобщенията на председателя и можем да преминем към точка трета от дневния ред. Годишен доклад относно данъчното облагане с докладчик Ева Каили. Ще разгледаме измененията. Веднага давам думата на Ева. Благодаря, Роберто. Драги колеги, един от основните приоритети е, за Европейския парламент по годишния данъчен доклад беше да не следваме стандартният е, подход, е, който предполага преписване на предишните доклади. Ясно е, че Европейският парламент непрекъснато иска от съвета и комисията едно и също без да получи удовлетворението, защо се опитахме да разработим политически насочен доклад. Освен това, по време на разработването на доклада възникна скандала с LuxLeaks. Това изисква политически отговор. За Европейския парламент е необходимо да предприеме политически насочени действия и да, поем, да излезе с позиция и да не се прави, че нищо не се е случило. Годишният доклад относно данъчното облагане е много важен доклад на Комисията по економически въпроси на Европейския парламент. Интересът на депутатите към Люкс Ликс намира отражение в големия брой изменения, в които се иска ясна политическа позиция. Внесени са 300 изменения към доклада. Трябва да подчертаем това, че много от колегите поставят акцент върху необходимостта от социална справедливост в данъчната политика. Също така данъчно облагане върху постъпления от дивиденти, от лихви и контрол върху финансовите инструменти, използвани за укриване на данъци. Също така Данъка върху финансовите транзакции е много популярен. Има множество изменения, които, в които се настоява за повече политическа реакция и се настоява за увеличаване на бюджета за стратегически инвестиции и фонда за борба с климатичните промени. Освен това, колегите проявяват интерес към корпоративното данъчно облагане и минималния корпоративен данък. Също така бяха внесени много изменения, които правят връзка между данъчното облагане и конкурентоспособността на европейските фирми, както изменения, свързани с данъчното облагане на МСП. Има и редица изменения, отнасящи се до данъчната конкуренция. И накрая – все още има дихотомия между координацията и сътрудничеството, става ясно, че е необходимо да има повече хармонизация по данъчните въпроси, като се използва данъчния е, европейския семестър. Европейският парламент, както е посочено в компромиса, има желание да прояви отговорност. Поставяме акцент върху политиката насочена срещу агресивното данъчно планиране, укриването на данъци, плаща на данъци и също така премахване на недостига на данъчни постъпления. Също така има ясно разбиране за необходимостта от добро управление в областта на данъчното облагане за по-проста система на данъчно облагане, която да бъде от полза за конкурентно способността и особено за малките средни предприятия. Освен това, Европейския парламент посочва, че е наясно с, с социалните последици на данъчната политика, особено за економически по-слабата част от населението. Освен това, има редица въпроси, по които можем да разискваме в бъдеще, за да поставим основата за инициативи за обща политика. В момента някои политически партии проявяват неохота. Тук сред тези въпроси включваме дефиниране на данъчните обежища, санкции за онези, които подпомагат данъчните измами, отчитане по държави, данък за данъчното облагане, един от най-важните и спорни въпроси е свързан с автоматичната обмяна на информация, за да има информация за споразумението между държавите членки и многонационалните предприятия. В светлината на последните събития е много важно Европейския парламент да прояви твърдост спрямо всички непрозрачни практики, които подкопават данъчната сигурност и са във вреда на данъчната конкуренция. Освен това, има и редица теми, по които няма съгласие. Тук се включват екологичните данъци. Разбира се, има данни, че тези данъци могат да генерират работни места и тук има политическо нежелание и накрая възниква въпроса за онези, които подават сигнали. Това трябва да се разглежда подробно. Не бива да, трябва да се защитят онези, които подават информация за данъчни измами. Независимо от разногласията, годишният доклад за данъчното облагане е ясен, той се основава на една обща позиция и той поставя, поставя основата за навремени, прозрачни, социално отговорни, но и заедно с това насочени към бизнеса данъчни политики на Европейския съюз. Благодаря. Председателят благодаря и на Ева Кайли. Думата има докладчикът в сянка на НП, господин Столоян. Благодаря, господин председател. Започвам с благодарност към госпожа Кайли за доброто сътрудничество и свършената работа. Сътрудничество не само с работещите сянка от НП, но и с всички докладчици в сянка. Възоснова на това сътрудничество с удоволствие мога да ви кажа, че ние сме съгласни по повечето от компромисните предложения, но има някои от тях, малко на брой, по които имаме различна позиция. И това са изменения и латинско. Това е призив към Европейската комисия да се търси възможност за минимална ставка за данъчно облагане на корпоративните организации. Не сме съгласни. Що се отнася до L, точка 12b, според нас – Твърде много е да се иска от държавите членки да е, представят подобен анализ за националните политики в областта на данъчното облагане, що се отнася до въздействието на тази политика върху развиващите се държави. По-нататък, Z е, компромис. Разисквали сме го относно е, предаването на информация, що се отнася, например, до е, случая с е, LuxLeaks, не бихме желали е, да се стимулират хората да крадат е, хард дискове, дискове, за да могат да се здобиват с подобна информация. Освен това, четвърти компромис а главна буква А относно отбягване плащането и неплащане на данъци, агресивно данъчно планиране. Много е добре тези определения, според нас, да оставим в ръцете на а, учените или пък на министерствата а, на финансите. Искам да ви кажа, че когато чета тези определения, предложени, например, за данъчни измами и неплащане на данъци, аз лично, четейте ги, не мога да разбера разликата между законосъобразна и незаконова практика. Отново задаваме въпроса и бихме желали да имаме разделно гласуване по 145, 149 и 247 изменения съответно. Относно 145-то изменение има втора част, която не можем да подкрепим. Призовава се комисията е, за общи задължителни правила в корпоративното данъчно облагане, за да се води борба срещу агресивните практики. Ние разполагаме със специална комисия, която е, ще подготви своите предложения по този въпрос. Разделно гласуване и за 149-то изменение бихме желали да проведем. Тук става въпрос за обмен на информация, за включване на развиващите се страни, като им се даде възможност да имат преходен период. Съгласни сме с първата част на това изменение, но не и с втората му част. И по 247 също бихме желали разделно гласуване всъщност. Срещаме проблем с първата му част. Призовава се там комисията да установява прагматични практики по отношение на данъчното облагане в европейския семестър. Според нас е много дълъг този е, период за семестър и не е нужно да се призовава Европейската комисия да предприеме конкретни мерки по този въпрос. Те могат да бъдат изпълнени и без нея. Благодаря много. Благодаря още веднъж на докладчика за отлично свършената работа. Председателя, благодаря. А сега ЕКР, докладчик Сянка Дарпо. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо докладчик, на заседанието на докладчиците в Сянка казахме, че сегашното му състояние ЕКР много трудно може да приеме този годишен доклад по данъчното облагане. Първо, ние мислим, че обхвата, приложното поле трябва да бъде по-добре подбрано в сравнение с сега предложеното. Наистина, суверените държави членки би трябвало по свое осмотрение да уреждат данъчните си въпроси. Според нас това трябва да остане в този вид. Може би не се изненадвате от нашата позиция. По принцип, що се отнася до данъчното облагане, не разбираме защо трябва да консултираме държавите членки по този въпрос, защо да ги съветваме, що се отнася до данъчни администрации, имотен данък и ДФС, данък финансови сделки това просто не е част от нашата компетентност. И нещо повече, е, може, според нас, е, наистина няма как да правим сравнение между държавите членки, да излечем полза от това в тази област. Според нас конкуренцията е добро нещо в Европейския съюз. Не можем да приемем бележки за хармонизиране в данъчното облагане или координиране на общностно ниво. Обаче, е, харесва ни доброволната обмяна на информация между държавите членки в борбата срещу неплащането и укриването на данъци. Е, по-нататък, що се отнася до допълнителните политики в областта на дадъчното облагане, ние оставаме на своите предварително предпазливи позиции по общата корпоративна данъчна основа. Според нас работата трябва да продължи на доброволна основа, както и комисията предлага. Така че като докладчик в сянка искам да кажа, че тук доклада тази година е по-политически сравнение с предишните години и това за нас е първи основен проблем. За това за нас ще бъде проблем да приемам така предложения материал. Благодаря. Thank you, Mr. Tero. Благодаря, господин Теро. Всъщност, действително има случаи, в които, както и вие казвахте, парламента, може към парламента да се обърнат страни по отношение на консултиране. Ние можем да ги информираме, може да ги посъветваме, както може да възникне потребност и в сегашния случай. Това е обичайна процедура. А сега господин Алцен от, госпожа Алцен от АЛДЕ. Благодаря, благодаря господин председател, благодаря на докладчицата в Сянка, благодаря вече, че ни запознахте, госпожо Канли, с изключително важен подробен доклад. Също благодаря, че взехте предвид нашите предложения за изменения. Благодаря на останалите докладчици в Сянка за участието в работата. Вече много бе казано. Какво се случи от нашето предишно заседание до сега? Имаме общо взето общата подкрепа на всички политически групи. Парламентът взе решение да създаде специалната комисия, която ще разгледа данъчните постановления в държавите членки и други мерки от подобен характер и да направи съответни препоръки за бъдещата работата. Ние много се радваме, подкрепяме участието на тази специална комисия, защото наистина трябва да работим относно агресивното данъчно планиране и неплащането на данъците. Необходимо е да обърнем внимание на прозрачността и да анализираме целите тенденции, най непременно да разглеждаме конкретните държави. Сега, що се отнася до комисията, мисля, че трябва внимателно да подходим подходим, да не стигнем до преждевременни ранни, не невременни заключения. Необходимо е различните е, процеси да приключат от страна на специалната комисия, за да можем да имаме ясна картина. Така че ние можем да подкрепим някои изменения, не всички, които според нас са твърде специфични, съобразно сегашното развитие на нещата. Автоматичната е, обмяна на информация, минимализирането на пречките, е, що се отнася до малките и средни предприятия, предприятия можем да подкрепим общия подход, що се отнася до борбата срещу избягване неплащането на данъците и агресивното данъчно планиране. По-рано на заседание сме казали, че що се отнася до изменения, които са насочени към фискалната автономия на държавите членки, не можем да се съгласим. Например, но имам предвид данъчните предложения в областта на околната среда или и мотните области. Всичко това трябва да остане на осмотрение на държавите членки. Що се отнася с погодбите между държавите членки и трети страни и санкционирането, Например, данъчното злоупотреба можем да разгледаме този въпрос до някъде. Като цяло, общо заето подкрепяме вашето предложение. Благодаря председателя за обедена левица. Имате думата. Thank you, Roberto. Not... Благодаря, Роберто. Димитрис не можеше да присъства, за това ме помоли да се изкажа по този въпрос. Следователно ще изчета бележката, която той ми изпрати от името на Димитрис. И ние благодарим на Ева за добре свършената работа. Също така благодарим на докладчиците в Сянка за техния принос. Въпросите за избягването на данъци и неплащането на данъци в Европейския съюз са изключително важни и трябва да бъдат разрешени. Въпреки, че този доклад върви в правилна посока и съдържа много добри елементи, той не стига по-далеч от това. Разбира се, в него се предлагат правилните предложения и мерки, ние сме съгласни с това, но не, елементите в него не са достатъчно социално справедливи и конкретни. Смятаме, че той представлява един пожелателен е, списък, но също така трябва да се работи съвместно с комисията, за да се разреши и изкорени този проблем в е, самото му начало. За нещастие Европейския парламент не разполага с правни средства, за да санкционира неплащането на данъци и данъчни измами, но можем да окажем натиск върху комисията, за да може да се контролират всички международни търговски дейности области, да се е, осъществява проследяване на постъпленията в международните компании, за да може да се и постигне по-добра яснота по отношение на данъчните обежища. Трябва да използваме ефективно правомощията на Европейския парламент като създадем анкетна комисия, която да разгледа съответните данъчни практики да осъществи задълбочено изследване, което да оповести и да вземе конкретни заключения и предложения за целенасочени мерки. В светлината на тази роля смятаме, че основните приоритети на комисията, е, е, на, на нашата работа ще бъде да се обърне по-голямо внимание върху нетните приходи, е, за да се насърчава растеж и е, висококачествени работни места. Също така трябва да се осъществява мониторинг на притежателите на основната част от богатството, за да може да се установят ефективни мерки за проследяване на печалбите, генерирани от големите многонационални компании. На трето място да се забранят данъчните обежища в рамките на Европейския съюз и да се, да се установи минимална ставка корпоративен данък в еврозоната. Накрая, за да се справим ефективно с неплащането на данъци и данъчни измами, тези мерки трябва да се изпълняват като част от една дългосрочна политика. Необходима е такава една политика, която да преразпределя богатствата, да генерира работни места и да опазва правата на дънкоплаците в Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря Мариза. Сега за групата на зелените, госпожа Като. Благодаря. Присъединявам се към благодарностите изказани към Ева и екипа, работил по този изключително сложен доклад, който включва различни изменения. Като цяло съм съгласна с мненията изразени от много колеги в тази комисия, свързани с пре одоляването на данъчните измами. Необходимо е да инвестираме в инфраструктурите, които също са необходими за гражданските общества. Нашата група обаче не е доволна, че не е доволна от достъпа до документите. Надяваме се, че, приветстваме това, че ще се създаде специална комисия по-късно тази е, седмица, за да може да се сложи край на тези данъчни практики. Смятаме, че тази комисия трябва да има много, две, две много важни роли, които да не бъдат, бъдат обърквани. Първо, разглеждането на данъци в обществената сфера, но те могат да бъдат използвани за стратегически цели, за да се променят поведенията за общото благо на обществото и околната среда. Много често се казва, че неплащането на данъци е широко разпространена практика, но на нея трябва да се сложи край. Трябва да се смята тази практика за срамна дори. Това е мнението, смятам, на по-голямата част от членовете на тази комисия. Обедена съм, че ще можем да постигнем напредък в тази насока, когато работим по пакета за законодателни мерки в областта на данъчното законодателство. Смятам в тази връзка, че тази годишния доклад не е толкова задоволителен. Тази година ще приключи с изключително важни преговори в областта на околната среда в Париж и смятам в тази връзка, че тук не се поставя достатъчен акцент върху станъците, върху енергетиката в този доклад. Не бива да позволяваме лобитата в областта на изкопаемите горива да отклоняват вниманието ни към данците в тази сфера. Трябва да работим към едно едно бъдеще с по-малко емисии на въглероден диоксид. Благодаря. Искаме, е, имаме искане за думата от господин Анимус. Заповядайте. В годишния доклад за данъчното облагане се говори за световни стандарти в административните корпорации. Това е прекрасно, но какво се случва в държавите членки в Европе... на Европейския съюз? Идвам от държава преди в която преди няколко дни се говореше за данчното облагане на големите наднационални компании. Разбира се, всички могат да говорят за хармонизиране, да казват, че е, изграждаме вътрешния пазар, но когато разглеждаме отделните държави членки, виждаме, че има различни нива на конкуренция в тях. Някои държави членки вземат мерки в посока справяне с проблема с неплащане на данъци, но остава много работа в тази насока. В годишния доклад се говори също се говори за задължителните, е, финанс... за задължителните данъчни облагания, но какви ще са ставките, защото има разлика между ефективни данъчни ставки между различните държави членки и между различните сектори. Така че преди да започнем да говорим за уеднаквен данъчен подход, трябва да приложим на практика това, което господин Юнкер каза. Защото има практики, които не съблюдават правилата на единия пазар. И това създава някои много важни проблеми. Благодаря на докладчицата за. Давам думата на докладчицата за окончателни бележки и коментари. Както казахте, не сме съгласни с абсолютно всичко в доклада. Има над 300 изменения Опитали сме да постигнем някои компромиси, но има някои разлики, по които ще се говори в близко бъдеще. Ето защо искам да благодаря на всички членове, които работиха по измененията на този доклад, които направиха предложения и дадоха съвети. Също така специално благодаря на докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество, в рамките на което работихме по този доклад. Ще се радвам да продължим дискусията по тази тема и в бъдеще. Повечето от нас ще присъстват и в специалната комисия. Ще можем да предприемем по-конкретни действия по тази работа. И благодаря и на асистентите, на експертите, господин Ват и други. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Както знаете, утре ще има гласуване. Благодаря ви за свършената работа, както на докладчицата, така и на докладчиците в сянка. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред, но има изменение в него, защото сега ще чуем доклада за отчитането и просраченост при сделките за финансиране с ценни книжа. Господин Соло, имате думата. I will keep it in my mind. Grazie, Presidente. Благодаря, господин председател. Драги колеги, е, и колеги докладчици в Сянка преди няколко седмици като докладчик представих е, предложението за регламент е, за сделки с, с акции. Имах възможността да изслушам позицията на докладчиците в Сянка по някои ключови елементи на досието. Опитахме се да удължим срока за внасяне на изменения, както беше поискахме. Това обаче не означава, че ще се удължи общия график. Внесени са около 150 изменения. Благодаря на всички депутати за това, което предложиха. Някои изменения бяха внесени съвместно от няколко докладчици в сянка. Те отразяват становищата на парламента като цяло. Бяха внесени изменения, с които внесени от групи, които нямат докладчик в сянка. Отбелязах, че различни изменения свървят в една и съща посока. Те подкрепят измененията, които аз бях внесъл. Има изменения, с кои, по които не съм съгласен, но се надявам, че ще успеем да постигнем съгласие. Работим по постигането на компромис. Тази среща ще има първа среща с докладците в Сянка, за да ги обсъдим няколко минути, за да се спра по-подробно на доклад на унес изменения, които според мен са най-важни. На първо място член 2 е, целта и а, е, приложното поле. Този въпрос вече е обсъден, но смятам, че трябва да задълбочим дискусията. Основният аспект е Централната банка и техните контрагенди, що се отнася до задължението за прозрачност. Може би помните, че по време на предишната дискусия казахме, че изискването за поверителност от страна на Централната банка и на Европейската Централна банка изискват те да бъдат е, освободени от задължението за предоставяне на информация. Аз е, смятам, е, че това предложение е разбираемо. Заедно с това обаче имаме различни мнения, има различни съображения. Например, не могат, не могат при сделките за финансиране с ценни книжа да не се включат всички страни. Действително, трябва да има баланс между задължението за поверителност и задължението за предоставяне на информация. Член 3 третира дефинициите и тук е, мисля, че следва да задълбочим правните аспекти, свързани с е, възможността за постигане на решение, а именно премахне регулаторния арбитраж. Тоест, е, пазарът да отложи своите дейности и своите операции, за да не се допусне нарушаване на регламента. Работим по решение, което да ни даде възможност да постигнем желания резултат. Но това да стане възоснова на правно приемливи съображения. По член четвърти докладване, предоставяне на информация за сделки. Тук са внесени различни е, изменения. Някои от тях ще бъдат трудно приложими. Например, е, съответната правна отговорност. Аз мисля, че е такова едно изискване ще затрудни намирането на субекти, които да са готови да предоставят подобна услуга. Има и още поне два въпроса, членове 20 и 21, по които са внесени различни изменения – Различията може би са примирими по член 28 за влизането в сила на регламента. Тук е предложен един по-постепенен подход – Има един въпрос, който ми се струва по-сложен. Това е задължението за повторно използване за всички е, страни по колективните споразумения. И имам предвид по-конкретно изменение 204. Искам да изразя своето несъгласие. Това означава да се намали драстично приложното поле на регламента, защото 95% от пазара работи с колективно прехвърляеми инструменти. Ето защо освобождаването на толкова голяма част означава да се лиши от съдържание е, регламента. Аз смятам, че тук е важно да чуем мнението на комисията, както и мнението на другите докладчици в Сянка. В, що се отнася накрая в заключение, знаете, че в моя проект за доклад, в моя проект за доклад съм внесъл различни предложения за изменения по член 15. Възоснова на вече проведените дискусии става ясно, че има различия. Моята група, зелените и левицата – смятат, че е необходими да се внесат определени разпоредби. От друга страна, колегите от АЛДНП искат това решение да се, да се отмени, независимо от тези различия. Аз смятам, че са направени стъпки напред и дебатът вече не е свързан само с внасянето на рамки, а и с начините по които това трябва да се направи. Аз се надявам, че по този въпрос ще има възможност да водим дискусии, да направим крачка напред и евентуално да постигнем компромис. Сега предоставям на колегите докладчици в Сянка и им благодаря за качеството на внесените изменения и за това, че бяха готови да водим дискусия. Благодаря ти, Ренато. Данют Хюбнер е първа. Благодаря, господин председател. Нека в началото да заявя, че този регламент за СФЦК не представлява цялостна законодателна рамка по отношение на тези вид сделки. Тук става дума най-вече за отчитането и за прозрачността, за тези два аспекта. И мисля, че има някои проблеми, пред които ще се изправим, когато търсим компромиси. И част от тези проблеми ще бъдат свързани с факта, че някои колеги искат да използват тази възможност тук да се включат повече въпроси, а не само тези, които се засягат безпроблемно в контекста на този регламент. Трябва да кажа, че съм по-оптимистично настроена по отношение на компромисните изменения. Надявам се, че когато се срещнем следващия път, ще намерим възможност за компромисни текстове, макар че в момента има известни различия между нас. Няколко въпроса ще засегна. Аз съм ги описала в конкретни изменения от мое име. Работила съм с някои колеги в тази връзка. Искам да благодаря на Ренато, че ме подкрепи по отношение на малките и средните предприятия. И в тази връзка трябва да кажа, че бремето за тези МСП трябва да се намали. Когато става дума за отчетност по отношение на финансовите транзакции и техните контрагенти. Мисля, че трябва да има изключение за МСП. С други думи, финансовия контрагент трябва да отчита транзакцията, когато става дума за малки и средни предприятия. Мисля, че имаме нужда от повече определения тук. Някои от тях не присъстват в регламента. Добавила съм 3-4 определения. Надявам се, че ще успеем да постигнем компромис по тези въпроси. Що се отнася до фрагментарността на отчетността, въпроса за отчетността на СФЦК, дали трябва тези компетенции да се дадат на ЛЦКП е или на националните власти, тук трябва да внесем яснота. По отношение на инвеститорите на Дребно, мисля, че агрегираните данни са достатъчни сами по себе си. По отношение на намалението на стойността на обезпечението, има различия между нас и вероятно те ще се запазят. Някои от нас искат това намаляване на стойността да се регулира, други не искат това да се случи. Възоснова на съществуващата система и възоснова на информацията, с която разполагаме, трябва да кажа, че не сме готови да разгледаме този въпрос в рамките на настоящия регламент и ето защо още от самото начало пледирах за клауза за преразглеждане. Някои от нас предлагат да има период от 18 месеца след влизането в сила на регламента. В този период ЛЦКП е и Европейския банков орган трябва да дават е, информация относно работата, която информация, която е свързана с това намаление на стоеността на, на обезпечението и работата в тази връзка. Мисля, че трябва да се направи оценка на въздействието по отношение на това намаляване на стоеността на обезпечението и намалението трябва да е регулирано тъй като това ще доведе до по-голяма сигурност за участниците на пазара. По отношение на определението за повторно използване, надявам се, че и тук ще намерим компромис. Предложението на Ренато Сорос, според мен, е такова, че то малко ограничава приложеното поле само до повторно използване на обезпечение. Мисля, че това не е най-доброто за пазара. По отношение на ТТЦА, аз мисля, че трябва да се направи разлика и трябва да се отчете специфичния характер на трансфера на, на обезпечения. Ако осигуряващия обезпечението изпадне в несъстоятелност, трябва да се вземат специални мерки с цел запазването на стабилността на пазара. Говорихме и за това да се оповестяват позиции, а не само транзакции. Заедно с госпожа Суимбърн ние предлагаме, що се отнася до транзакциите с, с ценни книжа да се вземат предвид и позициите. Освен това, дали да има двустранно или едностранно отчитане, смятаме, че има аргументи е, в полза на двустранното отчитане и против е, двустранно отчитане пред е, депозитарите. добре е да се даде възможност на контрагентите да делегират правомощията за отчитане на друг контрагент. Едно такова предложение би трябвало да е правно задължително и правно обезпечено. Надяваме се, че ЛЦКП в бъдеще ще реши да излезе малко извън рамките на настоящия регламент и ще реши дали трябва да има двойно отчитане. На лице е и въпроса за това дали регламента трябва да бъде внесен постепенно на разни етапи. и дали трябва да встъпи в сила на различни етапи. Тук трябва да се поговори малко повече. Това са основните ми коментари. Има и още нещо, разбира се, нещо, което не споменах. Отчитането и докладването във връзка с централните банки. Мисля, че има компромисен текст и се надявам, че ще успеем да го подкрепим всички ние. Мисля, че за монетарната политика е добре да се предоставя информация в тази връзка, тъй като е, доста голяма част от тези СФЦК се е, регулират и се използват от е, централните банки. Благодаря, госпожа Суинбърн отсъства, така че ще дам думата на сам Потерхо. Благодаря, господин председател. Госпожа Суинбърн иска да се извини за това, че отсъства. Не може да, да, да присъства, тъй като е болна. По това досие с изключително технически характер, госпожа Суинбърн е доволна, че има като цяло съгласие между докладчиците. Тя е внесла изменения с цел подобряване на някои аспекти. Що се отнася до отчитането, оповестяването, госпожа Суинбърн иска да се обърне внимание на административното бреме, което ще се наложи на компаниите поради някои изисквания в този регламент. Трябва ясно да се каже, че е възможно да се делегира отговорността за отчитане към друг контрагент – това е изключително важно за нефинансовите контрагенти, които нямат възможността да предоставят отчети. На следващо място, новите изисквания за оповестяване по отношение на фондовете трябва да бъдат въведени е, възоснова на насоките на ЛЦКП. Кей не приема задължителния характер тук. Освен това, тя смята, че нези, които са приели по-стрикни изисквания относно оповестяванията, не трябва да бъдат санкционирани. По отношение на кредитните институции, компании е, и отчитането от тяхна страна, Кей смята, че трябва да има последователност и тя предлага да се използва директивата за нефинансовите отчитания когато става дума за отчитане на СФЦК. Кей е говорила по някои много технически аспекти на този регламент в миналото. Тя е съгласна като цяло с докладчика, но мисли, че трябва да има известно подобрение, за да е ясно за какво точно става дума. В, този област, в тази област е изключително важно да има повишаване на яснотата, чрез регулация, но не трябва да се поставят под въпрос понятие като прехвърляне на обезпечение. Кей смята, че едно, едно, една подобна стъпка ще излезе извън приложното поле и смята, че трябва да има правна сигурност. По отношение на намалението на стойността на обезпечението, Кей смята, че то не трябва да присъства в приложеното поле на този е, регламент, тъй като съответният орган все още не е приел своята окончателна позиция. Кей смята, че е, тук трябва да има клауза за преразглеждане и накрая Кей смята, че трябва да се обърне специално внимание на датата на влизане в сила на определени регулаторни стандарти. Например, по отношение на ДКИ 4 и директивата за пазарите на финансови инструменти е, има е, какво да се вземе е, предвид, е, за да се синхронизират е, датите на влизане в сила. Кей смята, че датата на изпълнение на регулаторните технически стандарти трябва да е обвързана с тяхното приемане от ЕОЦКП и трябва да има достатъчно време за приемането на съответните стандарти. Освен това, ЕОЦКП трябва да има възможност за гъвкавост. Това ще допринесе за по-високото качество на работата на този орган и освен това парламента ще има възможност да следи отблизо какво се случва. Благодаря. Сега от името на Алде, господин Дебакер. Мисля, че между нас няма спор по това, че тази регулаторна рамка трябва да има за цел да намали системния риск и да повиши прозрачността на някои финансови сделки, които се извършват извън регулирания банков сектор. Това са принципи, по които няма спор и те трябва да са основата на измененията. И са. Заедно с това е много важно това, че трябва да отчетем три важни момента. Първо, да не пречим на добре функциониращите пазари и да не ги товарим. Досието е много специализирано и да сме наясно с правните последици от това, което решаваме. И също така да не пренебрегваме е, оценката на въздействието. Всъщност е, това е и смисъла на моите изменения. Аз няма да се спирам на въпросите, на които се спряха колегите преди мен. Ясно е, че е, между нас има съгласие по много от въпросите. Ще се спра обаче на някои въпроси важни за либералите. Стоеността на обезпечението. Не става дума за това да кажем дали сме съгласни или не. Става дума по-скоро за добро управление. Да имаме достатъчно информация преди да предприемем намаление на процента. Мисля, че има нужда от анализ, оценка на въздействието и нека да ги изчакаме. По дефинициите. Това е важно, защото говорим за глобална търговия и трябва да имаме, трябва да има последователност с това, което вече се върши. По отчетността и оповестяването, също така изискванията трябва да е, допускат възможността за делегиране на задължения за докладване. И е, ЕСМА е тази, която трябва да реши дали, дали тези изисквания са най-подходящи. Това, това ще стане ясно в хода на разискванията по прозрачността. Ние предложихме изменение, за да избегнем несъразмерно административно претоварване на предприятията. Мисля, че трябва да отчетем вече съществуващите изисквания и ползата от тях. Мисля също така, че ЕСМА може да осъществява е, регламентация възоснова на съществуващите е, регламенти, е, като КИС и други подобни. Последният въпрос, на който искам да се спра, са непредвидените правни последици. По-конкретно във връзка с дефиницията, мисля, че ние трябва да предложим някои допълнения, така че да има правна сигурност по приложното поле и дефинициите. Заедно с това бихме искали да има много повече правна сигурност и много по-добре да се обмислят правните последици например, освобожденията, при които се при прехвърлянето на е, собствеността. Ясно е, че нормативната база тук не трябва да се пипа. Това са само някои въпроси, възник, има и много други. Очаквам дебата и съм убеден, че е, окончателният текст ще бъде усъвършенстван вариант на този, който ни представи комисията. Благодаря. Благодаря на Филип Дебакър. Госпожа Кари, благодаря. В началото искам да благодаря на докладчика. Той и днес направи едно много добро изказване. Мисля, че е изключително важно в началото да кажем за какво се обединяваме. От една страна искаме да се намалят рисковете по отношение на СФЦК, от друга страна обаче искаме да има ограничение на начина по който се използват СФЦК. И ето защо аз мисля, че това предложение трябва да създаде условия за прозрачност и да регулира използването на СФЦК. Така че всичко казано в тази връзка го подкрепяме. Има предложение за изменение е, от ГУЕ, което не променя кой знае колко нещата, но има за цел да подобри регулацията, като ограничи рисковете. Ето защо трябва да кажа, че ние трябва да ограничим възможностите за повторно използване проведохме дебат дали не трябва да има тотална забрана за повторното използване. Не можахме да наложим нашето виждане, но мислиме, че това трябва да стане. По отношение на намалението на стоеността на обезпечението, много се радвам, че докладчика ни подкрепя. Не искаме тук да има по-добра регулация. Естествено, липсват а, конкретни мерки и аз мисля, че трябва да има допълнителни препоръки в това отношение. Парламента трябва да започне незабавна регулация в това отношение. Поставили сме условията, основите за такава работа и мисля, че ако този а, регламент а, трябва да бъде прият а, и да. А, не се занимава с намалението на стоеността на обезпечението. Като цяло подкрепяме идеята ЕЦБ да бъде част от този регламент. Не искаме да отваряме вратички е, и да се избегне изискването за прозрачност. Е, защо централните банки се страхуват е, да предоставят такава информация? Мисля, че те трябва да предоставят такава информация е, от такава информация могат да имат полза и други органи. Така че предложенията в тази връзка трябва да бъдат подкрепени. И в заключение трябва да кажа, че е, има добра основа за постигането на някои компромиси. Благодаря. Благодаря много. Скот Карто. Благодаря. Първо извинение от госпожа Ева Жоли. Тя в момента е в Афганистан на е много важна мисия така че сега ще се изкажа с специализиран аспект по този много технически файл. Първо, благодаря на докладчика, господин Соро, благодаря на вас, господин председател. Докладът е много интересен. Първо искаме да подчертаем някои много интересни въпроси, които са свързани с препоръките на съвета за финансова стабилност. Наистина, изключително важни са тези аспекти, свързани с обещетенията. Много важно е да са обхванати на финансовите аспекти. Съгласно съгласни сме във вашите изменения по 13 по отношение включването и на кредитните институции и колективните инвестиционни схеми и търгуеми схеми в това отношение. Що се отнася до намаляване стоеността на обещетенията и правилата на ЕОЦКП, трябва бързо да се хармонизират. По-нататък, предложението на комисията следва да се усъвършенства последния начин – обхващане а, обхвата, така че да се включи Европейския съвет за системен риск, поне що се отнася до надзор и информиране. Изключително важно е. Виждам аргументи в тази посока. Да се добави член, а, е, така че да се изисква от е, ЕСМА да се предоставят необходимите доклади, що се отнася обемите и взаимната свързаност, що се отнася до сделките с финансирани с ценни книжа и контрагентни. Информирането на супервайзове по необходимостта предоставяне на информация, стрес тестовете и ценните книжа е много важен аспект. По-нататък е, предложихме изменения, за да изискаме от комисията да извърши нужното хармонизиране, що се отнася до е, сделките финансиране с ценни книжа, а по-нататък също така при обратното изкупуване е необходимо да се има предвид също така и обещетението, имайки предвид факта, че пазарите са се е, успокоили в момента. Много важно е да се прехвърли финансовия стрес по този начин, по един по-хармонизиран начин. По-нататък нататък. Необходимо е наистина изключително нашата обща позиция като комисия по този много важен е, файл и досие. Благодаря. Благодаря. Имайки предвид ограниченията във времето, при които работим, мога да кажа, че наистина има някои колеги, които вероятно биха искали спонтанно да се изкажат. Е, май няма желащи, така че представяме думата на комисията. Благодаря, господин е, е, председател. Ще бъде кратък. Първо, трябва ли да изключим от обхвата споразуменията за прехвърляне на финансово обезпечение? Защо? Според нас това не е добра идея. Първо, защото изключването ще увеличи риска. Каква е разликата между това прехвърляне финансирано обещание и обещетение? Така, на практика е, едно и също, един и същ е риска. Единствено в времево отношение има промяна на собствеността при първото. Що се отнася до обещетението на централните книжа, в крайна сметка необходимо е отново да се върне информацията към банката, т.е. риска е един и същ. Що се отнася до увеличаването на правната несигурност? В отрасъла се казва, ако не се изключи това прехвърляне финансово обещетение, е, се е, липсва, ще липсва правна основание, правна сигурност. Напротив, точно обратното е. В крайна сметка, изискването за съгласие така или иначе е включено в споразумението прехвърляне на финансово обещетение. Ако то се изключи обаче, ще се отправи погрешено послание към отрасъла и пазарите. На трето място, намалява се изключително много обхвата на предложението, ако се изключи това споразумение за прехвърляне. Между 95-96% от целия пазар се изключва по този начин от предложението. А това е информация именно от отрасъла. Подкупава се, подкупава се наистина цялото предложение в този смисъл. И на последно място. Какъв е проблемът? Проблемът се състои в това, че ако се е, включат споразуманията прехвърляне на финансово обещетение, е, отрасъл ще трябва наистина да промени своите основни текстове. Няколко изречения да се добавят чисто и просто, да се каже всъщност, че това споразумение е свързано с финансовото обещетение, е свързано с съгласието. Е, така че ние сме съгласни с докладчика, погрешно е да се изключи това споразумение. И още нещо, наистина наистина да, трябва да намерим решение, що се отнася до централните е, банки. Те не трябва да бъдат изцяло изключени от това предложение. Какъв е проблема? Централните банки не вярват ли на своите органи и на пазарите? Няма ли да отправим лош сигнал, ако централните банки няма да имат възможност да предоставят информация на съответните органи и на пазарите? И отново, органите на пазарите е, са на, по този начин, те няма е, да видят никакъв смисъл в предложението, няма как да го изпълняват. Да, трябва да се намалява административното бреме. Що се отнася до докладване позиции вместо докладване за сделки? Но какъв е въпросът тук? тук се, ако се използват данни от позицията, не може да се избегне и другото докладване. И отново ще се получи и отпрати погрешна информация, а пък и в противен случай се стъпва наистина на изключително важните вече постигнати аспекти по отношение изпълнение и на регламента за управление на пазарите. В крайна сметка не знае в противен случай какво ще бъде въздействието, каква ще бъде цената, която отрасъл ще трябва да платим. Ако не знаем какви ще, каква ще е цената на правилата, тогава може би най-добре е да следваме наистина компромисните предложения, които се предлагат, а именно да се изисква доклад и оценка на въздействието, след което да се приведат в изпълнение на международно ниво правилата след тяхната оценка. Мисля, че това е правилният път напред. Благодаря, господин председател доклада. Благодаря на комисията. И сега докладчика има думата за обобщение. Благодаря на всички вас за коментарите и предложенията. Мисля, че до сега сме свършили добра работа, защото вече постигнахме компромис по много въпроси. Постигнахме компромис в крайна сметка, за да намалим тежеста за малките и средни предприятия. Компромисното предложение за задълженията на ЕЦБ е много добра отправна точка за обсъждане на нов компромис. И слушах обоснов критиката на докладчиците в Сянка относно възможността да се избегне регламент за така наречено колективно споразумение за прехвърляне на собственост. Съгласен съм с Европейската комисия, че това би било много опасно за предложението, тъй като по този начин ще ликвидираме 95% от пазара. Разбирам, че собствеността е свързана само с прозрачността на пазара, но заедно с това предложението, взето в пакет с други предложения за, стру... за реформа на структурата на финансовите пазари имат за цел да се ограничи системния риск. И за да стане това, ние трябва да обърнем сериозно внимание на ситуацията на пазара в момента. Да не забравяме обаче, че пазара трябва да се регулира, за да избегнем проблеми в бъдеще. Мисля, че постигнахме добра основа за компромис и се надявам, че разискванията през следващите дни ще ни дадат възможност да постигнем компромис по големи части от предложението. Благодаря, председателя, благодаря на докладчика, благодаря на докладчите в Сянка. Както знаете, Гласуването ще бъде на 23 март. Така че сега предстои работа, за да постигнем добър резултат по този толкова важен документ. Приключихме с тази точка и преминаваме към следващата, която е свързана с предишната и това е структурни мерки за подобряване на устойчивостта на кредитните институции. Не е очудващо, че имам, че са внесени много изменения. Сега е време да ги обсъдим и за това давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги, които внесоха изменение. Броя на измененията е доста голям, но от друга страна те се концентрират върху основния проблем. И в този смисъл не беше кой знае колко сложно да се организират измененията в групи. Искам да подчертая сега важността на някои от аспектите по това досие. Първо, има редица изменения за това. Редица изменения за това какво представлява доброто търгуване. Тук се засягат и инвестициите в альтернативни инвестиционни фондове. Засяга се и въпроса за правната сигурност в това отношение. Тук нямаше кой знае какви проблеми. Вероятно има различни виждания относно банковите структури, отколкото по отношение на пазарите за инвестиции. На следващо място на лице е въпроса за подразбиращите се субсидии. Аз е, бях е, докладчик по директивата за възстановяването на банките и тяхното преструктуриране. Винаги може да се повдига въпроса за така наречената имплицитна субсидия. Много е важно обаче да се отправи ясно послание към банковата индустрия. С други думи, не може да има имплицитна субсидия за който и е да било акционер. Няма такава альтернатива, според която акционерите да се възползват от каквато и е да било а, интервенция. Независимо дали става дума за управление или за преструктуриране. Това трябва да се подчертае. Големите инвеститори естествено постоянно говорят за това, че ще има изкупуване, е, изпасяване с средства на акционерите, на банките. Трябва да се подчерта обаче, че независимо какви са позициите, винаги ще се говори за това как да се грижим за вложителите. По социални причини или по други причини няма значение. Важно е да не се забравя, че от една страна проблема ще се реши чрез схемата за гарантиране на депозитите. Господин Симон, обръщам се към вас. Може да ме подкрепите тук. Имам предвид и законодателството в тази връзка. Днес ще говорим и по една друга тема в нашата комисия. Идеята е да се даде явна субсидия на банковата система. Става дума за Европейския план за инвестиции. Неговата основна идея е да се създаде явна, очевидна субсидия. Този вид е, очевидна субсидия е, засяга най-вече банките, а имплицитната субсидия засяга економиката чрез ниските лихвени нива. Тук може да се повдигнат някои въпроси. За мен беше изключително важно да свържа реформата на банковите структури с директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Колкото по-голяма обвързаност има тук, толкова по-голямо доверие ще има в директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, що се отнася до спасяването със средства на акционерите. Още нещо, което се повдига в много изменения. Е, темата за страните по происход и страните приемници. Госпожа Хюбнер и не само внасят изменения за това разграничение. Тук обаче се говори и за нещо друго. Ако не решим въпроса с страните по происход и страните приемници, риска е у нези страни, в които има най-вече чуждестранни банки, Е, това е моя позиция, но мисля, че тя се споделя от много хора. Е, в тези страни ще има сериозно свиване на пазара. Например, Естония, Латвия, Литва. Техните пазари са изключително зависими от е, банките в други страни. Всички анализи показват, че ако се направи разделение, то въздействието върху пазара ще се фокусира най-вече в страните по происход на банките. Естествено на лице е и съюза на капиталовите пазари, това трябва да се вземе предвид. Има обаче и още нещо, за което говорят колегите. Трябва да се улесни инвестирането в Европейския съюз. Ако сега попречим на отпускането на кредити, на финансирането на инвестициите, ще окажем негативно въздействие върху някои страни приемници и върху економиката като цяло. Говори се за това дали да има структурен подход или подход основан на риска. Има една тенденция в измененията, свързана с справянето с рисковете. В други изменения се говори за това, че системни рискове могат да проистекат и от малки банки, не от големи банки. Това е свързано с сложността на съвременната банкова система – Малките и големите банки са тясно свързани. Ако говорим философски, можем да кажем, че всяка банка представлява филиал на друга банка в рамките на една огромна финансова структура. Това видяхме след като фалира Lehman Brothers. Това беше една изключително специализирана банка. Тя се занимаваше с инвестиционно банкиране, но това, което случи с нея, имаше системно въздействие върху банковата система като цяло. Ето защо редица изменения говорят за това, че трябва да се постави ударение върху възможността за спасяване. И в други разговори е имало разлика в подходите от една страна решаването на проблема с системния риск и от е, друга страна е, обезпечението, е, осигуряването на възможността за спасение. Според мен, ако се гарантира, че ще има спасяване на, на, на банките, то тогава ще се избегне и системния риск. Когато погледнем всички изменения, между другото, един колега каза последния път, че е, сме много разделени и от е, неговата част духът ледени ветрове. Аз не съм съгласен с едно такова виждане. Мисля, че трябва да поставим пръст върху реалните проблеми, да не говорим за символика. Едва ли има човек, който отрича необходимостта да има стабилна по-обезпечена банкова система. Никой не смята, че трябва да се е, попречи на намаляването на системните рискове. Никой не подценява необходимостта от това да се привлечат повече инвестиции. И никой не твърди, че страните приемници трябва да участват е, в по-малка степен в така наречения маркетмейкинг. Аз мисля, че тук има възможност за компромис. Ще ви представя моето виждане само след няколко минути. Е, мисля, че моят стремеж се съсредочава най-вече върху конкретните проблеми, а не върху символиката. Дали трябва да има задължително разделение или не. В тази връзка мисля, че ще има разлики между нас, но ако решим или ако се опитаме да решим основните проблеми с най-големите банки, които участват в огромен брой транзакции, то тогава ще решим основните проблеми. Ако решим проблема на големите банки, мисля, че ще можем да решим проблема и с малките банки. Ако решим и ако искаме да решим проблема с страните по происход на банките и страните е, на, на бизнес или страните приемници, е, също е, ще успеем, според мен. Господин председател, вие сте от една чудесна държава Италия. В Италия беше създадена съвременната економика, чрез създаването на съвременните счетоводни стандарти. Ако не се лъжа, това не е много далеч, не се е случило много далеч от град, от, от вашия град, господин председател, близо до Допадла. Съответно, тук има и историческо измерение – Онези от вас, които са учили изключително неинтересните лекции за двойното счетоводство, знаят, че двойното счетоводство стои в основата на връзката между реалната економика и финансовата економика. Тоест, свързването с, с, между дългосрочната и краткосрочната перспектива. Аз мятам, че трябва да има ново ниво на прозрачност, което бих нарекал венециански прозорци. Когато има видимост по отношение на търговията, тогава надзорниците ще имат по-добра визия върху това, което се случва и съответно ще могат да дават възможност на органите да се намесват тогава, когато трябва. Проблемите съответно не трябва да остават скрити. Този въпрос обаче трябва да е свързан и с, с самите пазари. Когато говорихме за директивата за възстановяване на банките, казахме, че едно от основните предимства е следното. Всеки път, когато един инвеститор иска да е сигурен, че инвестициите няма да отидат в твърде рискован бизнес, то тогава се мобилизират много надзорници в рамките на бизнес обществата. Ако имаме по-голяма прозрачност в бизнес сегмента на търговията, ще можем да следим моделите на търговия и ако има е, голяма колебливост тук, е, големи е, колебания по-скоро, е, това ще може да бъде видяно чрез така наречения венециански прозорец. И съответно всички органи ще трябва да разполагат с необходими инструментариум да се намесят, е, и ще разполагат с необходимите познания, освен това. Не искам да заплаша съществуването на банковата система чрез пращането на инвестициите в сивия сектор. Ето защо аз смятам, че е възможно да се постигне компромис по тези основни въпроси. Благодаря. Благодаря на докладчика. Естествено, приветстваме вашия оптимизъм. Вие казвате, че може да се постигне компромис. Лука Патроли и е, неговата благословия, двойното счетоводство, знаете е, за какво става дума. може и да се реши проблема чрез даване на субсидии на банките, но това едва ли ще реши всички проблеми. Може би ще трябва да има по категорични мерки. Сега ще дам думата на докладчика от името на социалистите. Е, е, е, благодаря, благодаря на Гонар за чудесното въведение. Щеше ми се да споделям и напълно вашия оптимизъм. Ще се радвам изключително много, ако можем да отразим всички тези над 700 изменения, но така или иначе се притеснявам, че в основния анализ продължава да има различия. И тук един от основните въпроси е дали този проблем не е твърде сложен за разрешаване. Според мен това е така. Чарлз Гудхарт направи чудесно експозе в рамките на едно изслушване и той изтъкна въпроса, че понятието за спасяване със средства на акционерите може и да не проработи като решение в условията на системна криза. Също така е, Лорд Хил е писал една, един много добър документ по този въпрос. Бих искал да изчета една част от него, която според мен иллюстрира много добре моя аргумент. Е, в него се казва, че растежа на капиталовите пазари в рамките на е, последните две десетилетия е свързано с това, че е, субектите, които търгуват с финансови инструменти, си прехвърлят дълга едни на други. И това не, не принася за поддържане на финансовите услуги на тези пазари и само се отразява върху мрежата за посредничество и по този начин се пораждат системни рискове. Само част от големите е, обеми на сделките са свързани с е, контрагенти, които са нефинансови дружества. Смятам, че това, което изчетах, иллюстрира въпроса, че ние сме изключително взаимосвързани и по този начин и по този начин сме изправили с банки, които са от системно значение и също така имаме въпроси, които са изключително сложни за разрешаване. Тук това не е теоретическо съображение, а е чисто практическо. И смятам, че съществува разлика в основната част от анализа тук. Разбира се, възможно е да се намерят компромиси, дори когато съществуват такива фундаментални разлики, но смятам, че трябва да си даваме сметка, че такива различия съществуват и се боя, че те не са само теоретични. По въпроса на това в каква посока вървим, смятам, че е важно да разглеждаме новото предложение като един добър компромис между правилото Волка и правилото вика, Второто се отнася до обособяване на е, дейностите за търгуване и дейностите за инвестиции, а подхода на Волкер представлява един много сложен, една много сложна забрана на а, е, високо рисковото търгуване с финансови инструменти за собствена сметка. И смятам, че Целта на основното предложение е да се каже, че предвид предимствата на системата на континентална Европа за инвестиционно банкиране е да продължи също така традиционното универсално банкиране. И тук не става въпрос само за поддържане на пазара, става въпрос и за размери, и за степени Дали имате такъв инвентар или също така става въпрос за търговия за собствена сметка? Тук това са решения, които зависят и от степента, не могат да се вземат във всички ситуации. Ако разгледаме случаите с най-големите европейски банки, това е нещо, което съм казвал многократно, когато съществуват голям брой големи институции, които а, имат а, процент на, на кредитния портфел под 40% спрямо общия брой активи. А, смятам, че тук това не е основният бизнес модел. Това не е традиционният модел на континентална Европа за банково дело. И смятам, че тук инвестиционните банки по този начин се маскират на като универсални банки. Това е нещо, от което би трябвало да се безпокоим. Когато говорим за практическо изпълнение, трябва да видим как можем да проследяваме сделките в тази насока. Тук има един кратък въпрос. Е, днес имаме възможност ако се установи такъв риск, да се разреши отделяне от една финансова институция, обособяване. Така че ако смятаме, че трябва да има пълно, пълно осмотрение, ако нямаме твърде голям проблем с банките от системно значение, то тогава този регламент няма да е нужен. Аз обаче не съм на такова мнение, просто исках да спомена тази, тази възможност. Ако имаме пълна възможност, имаме възможността да наложим насилствено обособяване, но според мен това ще е много трудно приложимо на практика. Ако в абстрактно отношение разполагаме с това правомощие и искаме да го приложим на практика извън финансова криза, то тогава това решение ще се успори в съда и не се знае какво ще, какви ще са последиците. Следователно е важно да имаме много софистицирани показатели, прагове, също така и други подходи. Тук е идеята за прак на доказателствената тежест, когато става въпрос дали трябва да има отделен на определени дейности в банките. Това е първото изменение, за което исках да спомена днес. И също така смятам, че можем да отидем по-далеч и да се върнем към първоначалното предложение на Ликан. Може да има втори прак, в който обособяването няма да е по осмотрение на надзорния отговор, орган, а ще бъде автоматично. И това се присъединява към а, дискусиите в съвета в рамките на латвийското председателство за модела на светофара. Ако се спрем на този модел, трябва да внимаваме, защото в този модел, дори когато светне червена светлина, тогава шофьорът на превозното средство, ако продължи метафората, трябва да реши дали да пресече или да не пресече кръстовището. Така че тук трябва много внимателно да, на, да установим определенията на различните цветове в модела светофара, но така или иначе аз мятам, че този подход ще е полезен. И по второто предложение, което исках да спомена – Е, То е свързано с е, търгуването с е, финансови инструменти за собствена сметка. Има забрана на такава търговия, която се споменава. И тук искам да подчертая, че тя предполага не само дял от а, фондове за альтернативно инвестиции. Това също така се присъединява към цитата, който изчетох от Зелената книга, а именно няма смисъл тези неща да се организират в един банков сектор, ако в крайна сметка това отиде в сектора на сенчестото банкиране добре е да има а, банки а, сянка, но те не трябва да имат твърде голям лив, ливарич. Ето защо смятам, че първоначалното предложение в тази насока трябва да бъде по-строго. Виждам, че времето ми свършва, за това ще спомена само още едно нещо, а именно какво правим, когато имаме банки, извършващи дейност в рамките на различни юрисдикции? Мисля, че тази сутрин много от нас сме прочели новините, че в САЩ ще се прави проучване на две големи европейски банки – в, в, за които не се разрешава да дават дивиденти за местните операции в САЩ. И тук американските органи вземат мерки. Смятам, че това е един много добър пример за това колко трудно е за големите финансови институции да приложат на практика преобразуването с а, един вход. Мисля, че това е пример. Когато говорим за структурни реформи, не трябва само да засягаме въпроса за правилото Волкер или Викърс, но трябва да говорим и за този въпрос за преобразуването от една страна или от много страни. Трябва да има също така варианти за супервайзорите и това е третата група изменения, които исках да подчертая. Надявам се, ще можем да ги обсъдим по-подробно в рамките на дискусията. Благодаря. Thank you. Uh, now for the ECR. Благодаря. От името на екара. Благодаря. Да видим дали мога да помиря двете групи до тук. Един от моите любими музиканти, Джими Хендрикс, е, написа веднъж, че светофарите утре ще станат сини. Така че когато говорим за светофари е важно да знаем точно какво покриваме с тях. Така че трябва да сме подготвени за неочаквани посъд... ситуации, така че ако утре светофарите станат сини, това ще е една такава неочаквана ситуация. Но да се съсредоточа върху въпроса, който обсъждаме. Разгледах някои от внесените изменения и смятам, че както и представители на другите групи, трябва е, на банките да се разрешава да фалират. Обаче не ми харесва идеята да накоплаците да спасяват банките. Смятам, че в е, рамките на това предложение имаме е, имаме съгласие по отношение на срещното субсидиране и а, схемите за гарантиране на депозитите. Също така смятам, че сме съгласни по възм... потенциалните нарушения на функционирането на пазарите. Така че важно е да имаме яснота по въпроса, че дейностите по търговия с финансови инструменти не бива да са предмети на спасяване от дънакомоплаците. също така споделям опасенията изказани от някои от преждеговорящите и моите колеги. От гледна точка на обхвата, смятам, че трябва да разгледаме въпроса за важните институции със седалище в трети страни, като например е, АИС в Сингапур. Те подлежат на съответните стандарти, но трябва да имаме метод да се справяме с тях, тъй като те попадат извън обхвата на директивата. Също така тук не се обхващат застрахователни дружества и други. Това се посочва в някои от измененията. И по отношение на подробностите, по отношение на показателите за праговете. А когато става въпрос за търговията за, финанс... за собствена сметка, тук много често става въпрос за инструменти, а не за сделки, така че смятам, че формулировката entry into не е подходяща. Ако се замислим за работата през последните години на тази комисия и директивите, които са приети, смятам, че сме срещнали сериозни проблеми в високорисковите капиталови пазари. Комисията предложи, че трябва да се намерят решение на тези проблеми. Така че. Трябва да а, сме сигурни, че регулираме много добре фондовете, работещи с а, рискови капиталови инструменти. Също така трябва да се прояви гъвкавост за по-големите дружества и частните инвеститори, които познават рисковете за това да се е, държат по-големи депозити, депозити в институциите, но също времено трябва да а, защитаваме малките клиенти и аз по този начин въведох понятието за квалифициране на депозитите. Също така всяка държава членка, която установява режим с цел да се справи с тези проблеми, е важно да внимава да не се подкопават тези решения. Давам си сметка, че колеги от някои други държави а, са ми казали, че тези директиви трябва да се прилагат, следвайки правилото ВИКРС, в целия Европейски съюз. Но е важно да установим съответните мерки, които обаче да не подкопават тези решения, които сме намерили а, с целта да бъдат еднакви за целия Европейски съюз. Също така не бива да подценяваме гъвкавостта, за да можем да и да поддържаме напредъка в различните държави по този въпрос. По отношение на а, страните по происход а, бяха изказани няколко неща, но тук трябва да кажа, че моята група поддържа подхода на а, господин Хокмарк. Аз а, а, съм по-радикално настроен от повечето членове в моите, моята група, но тук се основавам на три основни принципа. Първо, данокопаците да не спасяват банките и на второ място на банките трябва да се дава възможност да фалират в бъдеще. Трябва да сме сигурни, че сме подготвени за следващата криза и когато тя се случи, банките трябва да могат да фалират, да накоплаците да не ги спасяват и също така нашите директиви да отговарят на очакванията. Благодаря. Thank you. No. Благодаря. Фабо Демаси за Обединен левиц. Не, извинете, поправя се председателя. Голяр. Силви Голяр. Благодаря. Je voulais d'abord remercier. Благодаря. А, исках да благодаря на Гонар на остан... и на останалите докладчици в Сянка за работата им по това досие. Смятам, че можем да постигнем компромис и да съгласие. Якоб и някои от другите колеги казаха това и смятам, че е така, защото всички си даваме сметка, че има понятие за риск и за надзор. И също така трябва едновременно да успеем да премахнем опасността за данокоплаците, но също така нашият подход трябва да отива по-нататък. И супервайзорите трябва да имат много ясно определена роля. Тук конкретните специфики, дали ще предприемем подхода на светофара, прагове и е, съответните показатели са подробности. Но на първо място трябва да постигнем съгласие за това дали споделяме една и съща идея за ограничаване на риско, рисковете. И а, централните банки го казаха вече и смятам, че това е много важно, особено за страните от еврозоната, че трябва да имаме една, един един подход по отношение на надзорните оргове. Не смятам, че тук решението черно-бяло по осмотрение или автоматично. Смятам, че можем да имаме подход съгласно отделните казуси, в които да се вземат предвид както количествените, така и качествените елементи. Мисля, че ще можем да постигнем съгласие по този въпрос. Второто нещо, за което Гонар настоя в доклада си, е да се установи доброто равновесие между намаляването на риска, но също времено да не се поставят пречки пред финансирането на економиката. В момента тя се възстановява и е изключително важно в нашия общ подход да отчитаме непотребността да се финансира економиката, да имаме един конкурентоспособен европейски банков сектор и също така един суверенен банков сектор на Европа. Смятам, че този въпрос е твърде слабо съсегнат в настоящия дебат. Трябва да знаем къде ще, в, какво, в каква посока ще се движим в бъдеще, дали ще имаме само европейски банки, каква ще е тяхната структура, но така или иначе след 10-15 години какви ще са финансовите дейности, които ще съществуват в Европа. Европа. И също така искам да кажа, че според мен банките имат различна роля в економиката в сравнение с дружества, произвеждащи обувки или е, смартфони. Тяхната роля е различна от ролята на селското стопанство или промишлеността от гледна точка на економиката. Така че е важно да знаем какво ще е развитието в по-дългосрочен план. Друго нещо, което смятам за важно е единността на вътрешния пазар на финансови услуги, защото плащаме твърде скъпо за фрагментираността. Трябва законодателството ни да позволи да се преодолеят различните е, проблеми. Тук Гонар и някои преждеговорящите говориха по този въпрос. Но е факт, че някои държави членки приеха едностранно законодателни актове. Така че, Якоб, не можем да не постигнем компромис по този текст, защото ако не се съгласим за европейско правило, за общо, общо европейско правило, ще засилим фрагментър, фрагментарността. И е, по, смятам, че това ще е изключително в голям общърт на сектора. Така че по-общо трябва да постигнем съгласие по различни принципи, система възоснова на риска, по-голяма роля на надзора, също така конкретна рамка, която ни позволява да знаем каква посока се движим, да преодолеем фрагментираността на пазара, да имаме едно приложно поле, което да бъде твър... голямо, защото не знаем в какви дейности ще се развият в бъдещите години също така трябва да имаме възможност за свобода и гъвкавост за бъдеще. Трябва да отчитаме и различните промени в международен план, особено в областта на преобразуването. И смятам, че ако постигнем съгласие по тези принципи, е, след това можем да преминем по обсъждане на конкретните специфики, но Както каза и докладчика, както смятам много групи ще се съгласят, имаме възможност за напредък тук и силно се надявам да постигнем компромис, за да можем да имаме нашата роля от страна на парламента. Благодаря. Благодаря, Силви. Отново моля да ме извините за грешката. А сега вече, разбира се, на левица имате време. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Когато говорим за банковия сектор, от идеологическа гледна точка, като че ли малко се обърквам. Сега ще ви обясня накратко защо. Когато изслушах колегата Силви Голар, е, си мислех, че понякога аз е, обикновено призовавам е, да отстояваме правилата за пазарната економика, за държавите членки. Сега обаче, когато говорим за банките, нещата като че ли малко се объркват. Наистина, изключително важно е, сега няма да говорим кое е по-важното, обувната промишленост или финансовата. Във всеки случай, тук в парламента е много важно да обърнем внимание на някои аспекти. Как точно да се обърнем към въпроса а, твърде големи, за да а, пропаднат или твърде свързани, за да фалират? Ние предложихме нашите предложения за изменение. А, в някои се казва, че ако прекалено много се регулират пазарите, ще убием економиката и ще се сблъскаме проблеми, при които просто няма ликвидност на пазара. А също така има и втора отбранителна линия, а, именно паралелната банкова система, а, когато говорихме, ако си спомняте, говорихме за това досие и казах, тогава някои колеги не бива да докосваме наистина, да застрашаваме паралелната банкова система, тя ще иммигрира някъде на Штатите, Луната или все едно къде. Но а, наистина честно трябва да погледнем проблема в лицата. Аз лично, струва ми се, не съм изслушал достатъчно аргументи относно банковата реформа и структурната реформа. Проблемът в момента, в който се сблъскаме в реалната економика, финансиране, капиталовложения, размер на банките, като че ли привлича повече вниманието или ликвидността, в крайна сметка обратното е вярно и значимо. Имаме проблем свързан с търсенето и кредита. Няма достатъчно търсене на инвестиране. Това е факт. И ако правилно се а, а, уреди финансовия сектор, ако се разгледа въпроса свързан с твърде големите или твърде свързаните, в крайна сметка ще а, бъдем в състояние да насочим реални средства, да финансираме действително реално приложимото капиталовложение. Трябва да решим как да подходим от тук нататък. Ние имаме а, ясни цели, според нас. А, е, те много ясно бяха зададени още в самото начало на проекта. Трябва да се разреши проблема за прекалено големите, които не бива да фалира. Трябва да разгледаме съществуващите вече е, субсидии. Там няма голяма промяна трябва да се изолира действително изконно банкерската дейност от всичко останало, това, което се урежда наистина в е, проекта. На следващо място Необходимо е да обхванем всички е, банки, които крият системен е, риск е, не само тези, които са в механизма, единен за надзор със съответния процент депозити. По-нататък необходимо е да разгледаме аспекта, свързан с е, рисковите банки. Няма нужда да инвестираме повече в едни големи структури, които като че ли покриват конструкцията. Нека да видим в крайна сметка виновните в съда или съответните надзорници в съда защото те следва да са отговорни за решенията, които взимат. Разбира се, има съображения, които чуваме по отношение и на ЕЦБ понякога. Так, азва, добре, в крайна сметка понякога може би ще се стигне до някакъв компромис, система на светофария или някаква друга с някакви изключения за отделяне, що се отнася капиталово управление, риски или пари в наличност, но в крайна сметка ще застрашим надзора, ако предоставим прекалено голяма възможност за собствено взимане на решение. Не това е целта ни. И накрая, що се отнася до а, различните хедж фондове, крайните спекулации. Трябва да се реши този въпрос. Крайните спекулации за нас са дейност, която възнамерява да причини колебания наистина в търгуемите финансови инструменти с отрицателно последствие за реалната економика. Така че ние с интерес очакваме разисквания в тази област и очакваме наистина да се възприеме някаква отговорност в името на интересите на дънакоплатниците. А, говорихме по-рано за Гърция, не просто за някакъв дълг. Банковия сектор не се е регулирал добре, това била основна причина, но обръщам се към колегите си към парламента. Нека да не омекваме пред финансовия сектор, който наистина става изключително самоуверен и ние, нашата политическа група, твърдо ще отстоява интересите на дънакоплаците. Благодаря ви много. Филип Ламберт за зелените. Благодаря. Трябва да кажа, че след като говоря за нашия приятел Якоб, ми е много трудно, разбира се, след като говори с другите оратори е трудно, но това, което вие казахте до сега, наистина отразява точка по точка нашите позиции и мисли, така че няма да повтарям казаното от вас. Искам да подчертая, че е важно е да уточним, че устойчивостта на една банка наистина и всичко това се покрива от директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, крайна сметка не, не може да бъде наистина валидно за абсолютно всички. Имаме предвид за разсъжденията ни за системни и несистемна криза. Е, мерките в едното не са приложими непременно към другото. Сега, що се отнася до инвести... инвестиционните банки, банките, които работят с клиенти? Нещата са различни. Трябва ясно да очертаем. Много е, е важно да е, не заклеймяваме ужасяващите инвестиционни банки. Имаме нужди от тях така, както и тези, които работят със своите клиенти. Дали да ги обхванем всички под един е, покрив на принципа на економиката на мащаба? Ами не сме до сега видяли всичко това. От друга страна, разходите, ако скрием всичко под е, един е, чадър, знаем, че тук има опасност от риска и отрицателното разпространяване на негативното явление е, е факт. Някой е, се изказа по този въпрос. Това може да засегне и корпоративния интерес и наистина инвестиционния в този смисъл клон е заразил и клона, който работи с е, банкиране на потребно. Така че виждаме отрицателните последствия от обединяване всичко на едно място. Не сме виждали достатъчно ползи от подобно предложение. Така че не знае дали е, е необходимо да продължаваме да настояваме за тази комбинация. Може би трябва да възприемем подход, дали пък не на светофара, както вече се казва, имаме предложение в тази насока в нашите изменения, но във всеки случай трябва да отидем отвъд е, е, един е, прак и да кажем не, не могат тези дейности да бъдат обединявани под един е, покрив. Ако инвестиционната дейност на една банка е законосъобразна, добре, нека да си е, останат, но те трябва сами да стоят на краката си не, няма да е нужно в такъв случай по някакъв начин да бъдат подпомягани или обслужване от институцията, която работи със своите клиенти, т.е. на древно, или пък от да Да така че в този смисъл аз съм а, либерал по отношение на пазара и искам да кажа, че ако економическата дейност, която се осъществява от инвестиционна банка, не е економически жизнеспособна, тогава няма как... място в економиката. Отговорът е ясен. Така че наистина трябва да направим необходимото. Така че, е, действително, е, спекулативната търговия за собствена сметка да бъде ограничена, за да бъде наистина за собствена снемка за, субектите, както и Якобсън каза. Е, нямаме нищо против фактор, че в крайна сметка корпоративната институция би могла да продава скъпи рискови продукти, хеджови продукти. Но много ясно трябва да се очертае кой какъв риск носи по отношение на обхвата. Според нас трябва да обхванем всички банки, които са системни, е, т.е. които попадат в съществуващите определения. Ако имаме подобно определение в регламента за единния надзорен механизъм и имаме ясно определение кои банки са точно в еврозоната и в Европа, следователно към тях би трябвало да обхваним съответните правила. А също така използването на различните а, определения в актовете а, много е важно първо с тях да се уточним, след това да решим какво попада в обхвата. По-нататък. Да, ще има някакво ниво на взимане на решение по собствено осмотрение, но отново ще има ограничение. Например, е, светофарната система вероятно би се погрижила в този смисъл за отделяне на отделните субекти, е, когато има е, жълт светлина, очевидно ще има ограничен обхват за е, взимане на решение на свое осмотрение, ще се основава на разумността, а когато светлината е зелена, тогава не попадате в обхвата на регламента. Искам да кажа и също така нещо, че, що се отнася до надзорните органи, опитът ни сочи, че има тенденция те да а, а, наистина а, имат особени взаимоотношения с банките, които, на които те а, осъществяват надзор. И такива взаимоотношения не са а, а, наистина а, основателни, в смисъл те не са здравословни. И трябва да се стигне до положение да не се предоставят изключителни правомощия в този смисъл на надзорния орган. Има много примери в тази насока и а, мисля, че поне в еврозоната ЕЦБ някак си стои на достатъчна дистанция а, по отношение на унези институции, които те, а, на които те оказват а, надзор. И от действията на ЕЦБ може да се вижда, че в крайна сметка те системно отстояват интересите на а, институциите. Тоест, ЕСЦБ не взима решение, което наистина според системните банки е изключително тежко или жестоко, имайки предвид броя на решения, които ЕЦБ взима в този смисъл по отношение на държавите членки. И в този смисъл трябва много внимателно да се помисли относно предоставането на повече правомощия на централните банки. Що се отнася до спекулативна търговия, е собствена сметка и корпоративните е, субекти. Също така и въпроса свързан свързан с предоставането на кредитни гаранции на тези институции, които се занимават с подобна търговия през задната врата. Необходимо е да се помисли за изключение за високоликвидните активи или а, а, облигациите държавните. Изключително важно е да се има предвид, че когато става въпрос за същинска кредитна институция, нейното задължение е а, да осъществява а, пруденциален надзор и контрол на своите експозиции за кредитиране. Тоест, тя трябва да може редовно да обяснява какво прави по отношение на търговията, която осъществява и как това се съвместява с експозицията да речем, когато става въпрос за съкровищни а, бонове, няма проблем. Но ако се извършва търговия, когато няма връзка с експозицията на риск, тогава може да възникне проблем. Трябва да се разграничат тези случаи и там е, там е мястото на надзорния орган. Трябва да има разлика в тези форми на търговия, за да наистина се отстоява разумна политика по отношение на тази търговия. Всичко останало не би трябвало да бъде допускано. И така ние имаме списък позитивен, какво следва да бъде възможно и онова, което не е в този списък, вече не се отнася до същинската кредитна институция това предлагаме, вместо да започнем с черните списъци, с забрани, защото в такъв случай винаги нещо се пропуска и не може да бъде изчерпателен подобен списък за кредитната институция. Нещо друго дали остава? Що се отнася до изключението за Обединеното кралство? Аз не съм британец, но ако се каже наистина това, осъществяване на прилагането на правилото Викърс за целия Европейски съюз, аз не мога да кажа, че съм против, но ние имаме предложение альтернативно на предложението на комисията. Тоест не е изключение за държава, изключение за банки, които са подложени на правен режим и съответно държава, ако има подобна ситуация, що се отнася до въздействие на а, този проект, по който ние работим сега. На, разбирам, че има а, известни обструкции от страна на правната служба на съвета по този въпрос – Минавам на френски. Напълно съм съгласен, че трябва да се опазва целостта на вътрешния пазар. Само, че рискът, че ако не постигнем съгласие, тогава ще се окажем с голямо многообразие от национални законодателства. Защото, както ти каза, фрагментацията започна с кризата с еврото и е, също така от името на нашата група съм изключително е, привързан към целостта на вътрешния пазар и тук въпросът за Обединеното кралство и изключението за Обединеното кралство може да е проблем, но смятам, че можем да го разрешим. Там, където не съм толкова съгласен с теб, по отношение на финансирането на економиката съм съгласен с Фабио. Определено големите банки от е, значение за системата имат само малка част от е, техните активи е, се от, е, за финансиране на економика. Но а, тук а, не смятам, че трябва да се прави такава разлика между банките, които а, осъществяват и търговия на дребно. Тук а, разликата е емпирична. Банковите предприятия, които само финансират реалната економика, особено малките и средни предприятия са основните. И даже бих казал противното на това, което ти каза. Ако една банка се ползва от публична гаранция, защото тя само финансира е, економиката, тогава всичките нейни активи отиват за финансиране на економиката. Следователно не, тя няма да обособи част от дейностите си е, за търговия на дребно по отношение на суверенността на европейския банков сектор. Тук Франция има много ясно застъпена позиция, но мога да кажа само, че когато става въпрос за това, днес имаме твърде много участници на пазара. По-специално Търговската банка БНП Париба и Сосите Женерал – ще могат сами да оцеляват на пазара, независимо какво се случи. Така че нашите, е, ако наложим обособяване, тогава ще имаме сериозни проблеми. Тук не говорим за инвестиционната банка Deutsche Bank изобщо. Смятам, че тези аргументи не са валидно. За всички останали можем да работим конструктивно. Благодаря, Филип, за изказването. Сега от... Благодаря. Няколко позитивни коментара. Броят на внесените изменения е положителен сигнал за това, че всички групи в парламента смятат, че този че това досие е много важно. Това е първи сигнал за това, че става дума за много важен въпрос и ако обединим усилията си, ще дадем своя принос към усъвършенстване на банковата система. Не споделям оптимизма на докладчика за компромисите, особено по някои въпроси, по които остават значителни различия между групите в парламента. Ще ми се, когато търсим компромиси и тази надпревара с времето, всъщност Казва ни се, че парламента трябва да излезе с позиция, да не чака комисията и съвета. Не ми се иска обаче това насилствено търсене на компромис да доведе до окончателен текст, който няма да бъде годен за нищо. По, съобр... по измененията, от това, което чух, мисля, че всички ние трябва да изхождаме от една важна предпоставка при финансовия сектор. С, с, кой, с, с кой нашия събеседник? Какво, кого регулираме? Това е, става дума за безкруполни субекти, които манипулират валутните курсове, лихвените проценти. И както показва Люкс Ликс, една от най-големите световни банки, финансира и подпомага е, укриването на данъци, терористичните денти, всичко това. Е, така че нека да държим сметка е, за това с кого си имаме работа. Нека да бъдем твърди да предложим регламент, който да не оставя място за много тълкувания и да се насочва към основните въпроси. Основните въпроси за моята група, те намират отражение в внесените изменения, са три. Твърде големи, за да се провалят. Аз мятам, че рекапитализирането със собствени средства не може да функционира в системна криза. Ние трябва да предприемем действия преди да възникне системна криза и да я предотвратим и директивата е, за преобразуване и оздравяване на банките не може да се прилага при банкова криза. Така че нека да излезем с е, разпоредби, които да са ефективни е, срещу тези все по подчертани аспекти на финансовия сектор. По-нататък, по отношение на големите банки, в процеса на глобализация една проблем в една голяма група нами... оказва отражение в цялата банкова система. Така че е много важно да предприеме мерки така, че е, европейската финансова система да бъде по-здрава и да се насочи към реалната економика. Е, Трети е, въпрос, който държа да повдигне, свързан с е, дериватите. Е, голяма част от дериватите са токсични продукти, които не създават никаква добавена стойност за реалната економика това са само, това са чисто и просто спекулативни операции. Така че и тук трябва да предприемем нещо. Що се отнася до целта на регламента, и аз съм съгласен и ние внесахме изменения в този смисъл да се разшири обхвата, така че да влязат всички банки, които падат в обхвата на един надзорен механизъм. Що се отнася до критериите, нека да вървим по един по-лесен, но по-ефективен път. Тоест ясен регламент, който да определя критериите, мерките, рисковете и списъкът да бъде ограничен. Нека да сме наясно с това, кои са най-важните рискове пред банковата система и на тази основа да разработим класификация. Опасно е да предвидим твърде много възможности за взимане на решения по осмотрение на националните органи. Много често възниква конфликт на интереси и неясни, непрозрачни взаимоотношения между контролираните и контролиращите. В Италия ние сме изпитали този проблем на гърба си, така че нека да премахнем в най-голяма степен взимането на решения с осмотрения. Приключвам. Надявам се, че ще намерим компромис. Компромис обаче, който да допринася с нещо към усилията за усъвършенстване на финансовата система в Европа. Благодаря, казва председателят. Остават ни 10 минути, в е, които ще дам думата на колеги, които искат да се изкажат и на комисията. И само един човек е, се е записал за изказване. Господин Балц. Благодаря, господин председател. Мога да бъда е, кратък, за да дам възможност на комисията да отговори и след това докладчикът да може да обобщи. Мисля, че в светлината на големия брой изменения, които внесахме, можем да приемем, че докладът на господин Хокмарк е много добра начална точка за нашата работа. Разбира се, остава въпросът какъв ще бъде нашия подход. Измеренията говорят пределно ясно за това, че няма пълно съгласие между нас. Доста често позициите са доста различни. Съгласен съм с подхода основан на риска и с това, че не можем да решим въпроса за преобразуването на банките. Фактът, че ние насочваме вниманието си към конкретни области, а не към разделянето, както е в предложението на комисията, е нещо, което трябва да се запази. Имам сериозни съмнения за това дали автоматично разделяне на някои дейности, както искат някои колеги, би донесло някаква полза – всяко разделение трябва да бъде крайна мярка. Много от е, банките всъщност е, понесаха доста добре кризата и те са важен, важни стълбове е, в програмата за развитие на Европа – и съм очуден от това, че някои, някои колеги говорят за повече растеж и заедно с това искат да разделят универсалните банки, което би било разрушително. Европейските банки трябва да могат да осигуряват ликвидност в целия Европейски съюз, тук няма спор. Но заедно с това банките трябва да са в състояние да осигуряват ликвидност за единния пазар за целите на инвестициите. Понякога те правят своите дават своите кредити с обезпечения. Също така альтернативните инвестиционни фондове. Мисля, че ако искаме да се финансира реалната економика, трябва да е възможно да има определени видове инвестиции, като колективните инвестиции в прехвърляеми инструменти. Вече сме регулирали альтернативните инвестиционни инструменти в директива и не смятам, че сега трябва да правим крачка назад. Моите изменения се основават на опита на германските банки, които не използват задлъжнялост. Мисля, че този подход би бил добър. В крайна сметка, имайки предвид броя на внесените изменения, ни предстои доста работа. Имам доверие обаче в докладчика и докладчите в сянка и съм убеден, че компромисът, който постигнем, ще бъде добър. Председателят, благодаря господин Белцен. Не искам да чакам колегите от комисията по бюджет да чакат. И затова давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Европейската комисия приветства доклада на господин Хакмарк, както и множеството изменения и доклада и измененията са чудесна основа за по-нататъчни разисквания, насочени към постигането на напредък. Те въвеждат редица интересни елементи в дискусията, които сме готови да разглеждаме. Споделяме интереса на депутатите към необходимостта от постигане на баланс между оставащите рискове на банките, които са твърде големи, за да бъдат оставени да фалират и да не се е, спира и пречи на финансирането на реалната економика. Европейската комисия смята, че е възможно да се намери е, компромис и да се сближат позициите. Радваме се, че латинското председателство полага усилия и това, което текста, който е представен, е много обещаващо. Оставаме на разположение на парламентарната комисия, за да се намери прагматично решение, приемливо за всички. Благодаря на Европейската комисия. Господин Хокмарк, за да обобщи, благодаря за дискусията. Приветствам следното. Щом започнем да говорим за регулиране на банките, всички се оказват а, либерали. Все едно, че до сега са ги държали а, вързани, скрити, сега изведнъж излизат а, на светло. Приветствам това. Не съм а, сигурен, че а, Якоб беше пределно ясен. Искам обаче да кажа заедно с това, че това влияе върху всичко, което правим. За нас, които традиционно вярват в пазарната економика, няма съмнение в следното. Пазарната економика е, предполага наличието и на силна държава мисля, че е много важно да направим връзка с тези въпроси, особено когато рекапитализацията с вътрешни средства не се, не се оказа решение на всички проблеми. Понякога бях единственият, който застъпваше това становище. Фабио и Филип казаха, че когато възникне системна криза, става въпрос за економиката. Ето защо директивата за преобразуване на банките беше разработена по такъв начин, че да се предвиди възможност акционерите да загубят, но това е само 8% от рекапитализацията с вътрешни средства. Така че аз мога да кажа, приехме тази директива, но вече няма никакво значение. Когато говорим за надзор, правим същото. В нашата парламентарна комисия положихме огромни усилия за разработване на надзора на различни нива. Искам да кажа, че в крайна сметка трябва да преработим много от разпоредбите. Аз мисля, че трябва да осигурим на надзорните органи най-добре възможен инструментариум. Не само, за, не само какво да правят, но и да стане ясно, че прозрачността е най-добрият инструмент. Бих искал и ще спра тук, защото знам, че предстои дискусия за експлицитните гаранции. Искам да бъдем малко по-позитивни. Когато някои колеги казват, че не са оптимистични за компромис, защото моите възгледи са правилните, мога да кажа, че аз винаги вярвам в своите възгледи, иначе защо ще водя разговор? Якоб, аз се опитах да очертая възможни пътища за намиране на компромис. И ако социалистите и ние останалите искат законодателен акт, ние трябва да приемем, че другата страна също вярва твърдо в своята правота. Ето защо аз посочих как можем да преодолеем различията чрез нов подход към фактора прозрачност. Мисля, че всичко това е постижимо. Чух, че групата Европа, свобода и пряка демокрация не са много готови за компромис. Надявам се, Якоб, че вие сте готови. Предстои дискусия, но вървим в правилната посока. В крайна сметка, господин председател, аз съм оптимист. Както виждате, сега е 5.30, така че приключвам точно на време. Благодаря, Гунар. Благодаря ви за това, че спазихте ограничението за време за изказване. Разискванията показаха, че има голямо разнообразие в гледните точки. Гласуването е, в комисията предстои ще бъде на 23 марта. Сега, прекъсвам това заседание. Искам да приветствам добре дошли колегите от бюджетната комисия за съвместното ни заседание.